Давам в бъдещата ви дейност на председател да бъде също така организиран, както бяхте и тази вечер. Е, е, много, много ви благодаря, госпожо комисар. Аз пък от своя страна ще изразя пожеланието сътрудничеството между парламента и комисията в бъдеще да бъде точно толкова добро, колкото беше тази вечер. Да, по темата обучение в съдебната област е, ние ще гласуваме утре по резолюцията, която сме подготвили. А сега, позволете ми да закрия заседанието. Желая на всички спокойна нощ. Утре в четвъртък, 17 юни, ще продължим с заседанията сутринта от 9.